Скъпи колеги, започваме следващата част от заседанието. Заместник министр-председателя на Чехия, господин Нечес, от името на съвета, господин комисара Рен са тук, скъпи колеги. Днес имаме удоволствието да се занимаваме с два важни законодателни пакета за климата и за интегрираната морска политика. Е, ще можем да ратифицираме тези споразумения, които са връхната точка в съвместната работа с съвета и комисията. Приемайки тези две законодателни предложения, Европейския съюз показва, че може да действа решително срещу предизвикателствата в областта на устойчивото развитие, защитата на климата и морския транспорт. Това ратифициране ще допринесе да се демонстрира значението на законодателната дейност сред европейските граждани съвет, Европейски парламент полагат основите, които ще позволят да се постигнат целите в областта с борбата с промените в климата. Пакета за климата предлага една важна законодателна рамка, която ще подобри системата за размяна на квоти за емисии и ще позволи на държавите членки да засилят усилията за намаляване на парниковите газове. Докладчиците тук или са? Не ги виждам. Пакета насърчава също използването на възобновяеми енергийни източници и складирането на въглеродното преди конференцията в Копенхаген тази есен и в рамките на преговорите по подписването на задължително споразумение, този пакет придава на Европейския съюз нужната тежест. Ние успяхме да постигнем споразумение по 8-те теми в рамките на помирителната процедура и една интензивна работа, която трая над 3 години. Това, този пакет показва твърдата решимост на парламента да се бори срещу морските катастрофи, срещу корабокрушенията и разливите и да подобри морската сигурност. Днес редица предложения, направени от Европейския парламент е, е, и в Адхок комисията по морската сигурност, вече влязоха в сила. Благодарение на тези предложения, контролът и проверките на корабите, контрола на морския транспорт и застраховката на притежателите на кораби се засилва, както и регламентите, уреждащи инспекциите. Радвам се, че госпожа Дойв дойде. Накрая искам да поздравя чешкото представителство, комисията и членовете на парламентарната комисия по околна среда, ИТРЕ, по туризма и техните председатели и докладчици за усилията, които позволиха разработването на тези законодателни актове. Искам да благодаря на вас, скъпи колеги, които присъствате на ратификацията на тези важни законодателни актове. Двама председатели на групи присъстват също. Ние се радваме на това. Сега ще помоля председателя на съвета да вземе думата. Важени пане президенте, важени пане е, комисари. Господин председател, господин комисар, дами и господа, Благодаря ви за това, че ме поканихте на ваш